И така, колеги, обявявам заседанието за открито отново. Днес след обяд наши гости са двама полски министри, министъра на транспорта и след него министърът на туризма. Най-напред имам голямото удоволствие да приветствам министър Граватчик. Надявам се, че правилно произнесох името или поне приблизително. Той ще представи програмата на полското председателство а, за, пред а, комисията ни по транспорт, а след това вашият колега госпожа Собияска която е министър на туризма, ще дойде при нас. И така, нека направо да приветствам министъра на транспорта в Европейския парламент. С нетърпение очакваме да чуем това, което имате да ни кажете и за това ви давам думата. Благодаря ви господин председател, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. На 1 юли Полша пое председателството на съвета на Европейския съюз. Това се съпътства от отговорности и естествено осъзнаването на всички предизвикателства, пред които е изправена Европа, особено в тези трудни времена на криза – ние се опитахме да се подготвим за председателството а, възможно най-добре. Имахме поредица от срещи. Среща най-напред с господин Брайан Симпсън. Срещнахме се и с различни координатори и ръководители на политически групи и председатели на парламентарни комисии. Първата среща, която имахме, беше по време на пленарната сесия в Страсбург миналата седмица. Там обсъдихме много важната директива, която ще даде възможност за налагане на глоби в, в, сухопътния транспорт. Днес бихме искали да представим програмата на председателството и неговите приоритети. Никой не подлага на съмнение факта, че транспортът е една от най-важните части на економиката. Без ефективен транспорт економиката, както на Европейския съюз, така и на отделните държави членки, не може да се развива и да отговаря на предизвикателствата в световен мащаб. Гражданите искат да има ефективен транспорт, да могат да се придвижват безопасно и резултатно. Подготвяйки се за председателството, ние се е, постарахме да отчетем този аспект. Полското председателство ще се фокусира най-много върху е, мре... Е, трансевропейската транспортна мрежа. Очакваме един документ от комисията, който може би ще е готов през месец септември. Този документ ще бъде на наше разположение на, за, с три месеца, за да изготвим обща позиция, което не е много време, но сме наясно колко важно е това. Активна работа в комисията предшестваше е, предстоящия документ и полското председателство ще се постарае преразглеждането на инфраструктурата на трансевропейския транспортен коридор да се изложи в един добре балансиран документ, за да има една всеобхватна транспортна система в Европейския съюз, да се укрепнат транспортните системи към трети страни и нещо, което е най-важно в конкретната ситуация в момента – е да предложим път за излизане от кризата за Европейския съюз. Бих искал да спомена и регионалните аспекти, както и транснационалните аспекти и достъпността до трансевропейския транспортен коридор. Същевременно имаме желание да се фокусираме върху слабите места и сътрудничеството между различните държави членки. Също така трябва да подчертаем ролята както на основната мрежа, така и на международните връзки по а, транспортната мрежа. На 12 декември се надявам съветът да може да одобри общия подход за споменатия документ. Друг аспект, който е пряко свързан с трансевропейската транспортна мрежа, са транспортните връзки към трети страни. Поради това полското председателство възневерява да работи върху съобщението от комисията за връзките в транспортен план между Европейския съюз и съседните региони. Нашите цели, разбира се, се базира, ще се базират върху заключенията на съвета, от, върху споменатото съобщение на комисията и смятаме, че ще приемем заключенията на 6 октомври. Що се отнася до морския транспорт, ние ще се съсредоточим върху социалната програма в областта на морския транспорт. Веднага, щом комисията ни е, предостави своя документ, ние ще направим всичко възможно да се постигне максимален напредък от него напред, нататък. Там ще бъдат включени различни аспекти. Първо социалния дневен ред и съобщението на комисията относно мореплаването, предложение за изменение на директивата за анималните нива на обучение на плаващите по море. Законодателното предложение на комисията за изпълнение и спазване на изискванията на Конвенцията за труда по море на която страни са държавите членки. Приоритетният аспект за полското председателство в рамките на този пакет е преразглеждане на директивата за STC. Комисията е обещала още през юли месец да изготви съответния документ, а в най-лошия случай през септември. При такъв график полското председателство ще може да работи по този пакет, без да се налага да изчаква и другите му елементи. Искам да обърна вниманието ви на онези аспекти от обучението на плаващите по море, които ще повлияят върху безопасността на морския транспорт. Полското председателство има за цел да приеме общ подход – на 12 декември на заседанието на съвета. Ние ще следим работата на и да ще я продължим, извършено от предишните председателства, именно белгийското и унгарското, най-вече в измененията на регламента за Европейската агенция за безопасност на мероплаването. Разбира се, ще е, разгледам, преразгледаме обхвата на компетенциите на тази агенция, както и нейната структура. Работата е приключена през юни 2011 година, което включваше приемане на общ подход, като разполагаме с първия проектодоклад, изготвен от докладчик от Европейския парламент. Ние се опитахме да бъдем възможно най-точни и прецизни, но да запазим основния дух на текста. Това, което тук е най-важно, е разграничението между е, основните и спомагателните задачи на агенцията. Опитваме се да направим необходимото, защото агенцията да а, допринася със своята дейност и да не се извършват дублиращи се действия в различните институции. Разбира се, вашия докладчик от Европейския парламент също обърна внимание на този аспект в своя доклад. Според мен, това е една добра отправна точка за нашето сътрудничество. Полското председателство желая да продължи да работи по това досие в много тясно сътрудничество с Европейския парламент ние ще обмислим дали е възможно документа да бъде прият още на първо четене. Надяваме се да стигнем до политическо споразумение по време на заседанието на съвета през декември. Що се отнася до въздушния транспорт, за полското председателство пакета за въздушния транспорт ще бъде приоритет – според информацията, които получихме от Европейската комисия, този пакет би трябвало да се публикува, може би, през месец октомври. Ние сме се фокусирали върху следните проекти на законодателни актове. О, о, определяне на оперативни слотове на летищата, управление на шума по летищата и наземни манипулации и комуникации относно капацитета на летищата. Председателството ще се фокусира върху внасяне на изменения в регламентите за наземните манипулации. Ние не разполагаме с много време за тази цел, но въпреки това ще се опитаме да изготвим доклад, който по възможност да бъде одобрен на заседанието на съвета през 12, на 12 декември. Друга група въпроси, по които работим, имат общо с единното европейско небе. В тази област Европейската комисия вече е представила проекто мандат за преговори на споразумение на високо равнище между Европейския съюз и Евроконтрол. Този мандат би могло да се приеме и, и издаде през, на заседанието на съвета през октомври. Може би пак през месец октомври е, комисията ще излезе с е, съобщение за финансиране и управление на преминаването към третия етап на проекта СЕСАР Председателството а, възнамерява тези заключения на съвета да, по въпроса да бъдат прияти отново през декември месец. Също така работим активно с подкрепа на Европейската комисия в договарянето на авиационни споразумения с трети страни, включително държавите от източното партньорство. Какво имам предвид? че предстои да се даде мандат на Европейската комисия за договаряне на споразумение за въздухоплаването между Европа и Азербайджан. Също така се надявам, че комисията ще успее да доведе до край преговорите между Европейския съюз и държавите, за които има такъв мандат, по-конкретно Украина и Молдова. Що се отнася до сухопътния транспорт, ние ще се фокусираме върху толкова жизненно важното преразглеждане на първия железопътен пакет. Както знаете, на 16 юни съветът прие общ подход към тази директива. Според нас компромис от този вид не, не беше много лесен, но председателството смята, че то е една добра отправна точка за засилено и по-конкурентно способно опериране на различните видове транспорт. Ние имаме готовност да се срещаме с Европейския парламент и да работим в тяхно сътрудничество, което да доведе до приемането на този документ. Подготвяйки се за нашето председателство, ние вече се срещнахме с госпожа докладчика, госпожа Саракияни. Състоя се много конструктивен диалог и дискусия на тази среща, в резултат на което мога да кажа, че сътрудничеството между нас и Европейския парламент ще бъде на много добро ниво. Председателството също така ще се фокусира върху изменение на регламента на съвета за записващо оборудване в сухопътния транспорт, така наречените тахографи, Комисията казва, че е наясно с необходимостта за промяна в съществуващото законодателство, за да се повиши ефективността на цифровите такографи и да се осигурят конкретни разпоредби за часовете за шофиране и почивка на професионалните шофьори. Това е от значение за безопасността на сухопътния транспорт и работните условия на шофьорите. Цел на председателството е да приеме на съвета през декември общ подход. Накрая бих искал да ви информирам, че в началото на септември Полското председателство ще организира неформална среща на министрите на транспорта на държавите членки на Европейския съюз. Председателството предлага дискусията да се фокусира върху небюджетни източници на финансиране за инфраструктурата. Обеден съм, че в сегашната ситуация на криза в Европа една такава дискусия върху небюджетните източници за финансиране на инфраструктурата е от особено голяма потребност. Мисля, че всички ние заедно, чрез обмен на опит, ще можем да намерим едно общо решение на проблемите, пред които сме изправени. Дами и господа, Полша е член на Европейския съюз вече 7 години. Председателството на съвета на Европейския съюз ще бъде в ръцете на Полша за първи път. Ние се опитахме да се подготвим за него, възможно най-съзнателно и старателно. Според нас сътрудничеството ни с Европейския парламент ще протече добре и се надяваме, че всички заедно ще успеем да разрешим множество важни въпроси за Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, господин министър, за вашето изложение. Сега давам думата на представителите на, председателите на групи. Господин Грош има думата. Благодаря, господин председателю. Господин министр, благодаря за информацията, която получихме. Ще следим това, което сте решили да правите. Това е една доста коражлийска програма. Парламента е на ваша страна днес знаеме повече отколкото в миналото и ние желаем действително съвета с ваша помощ да развие европейски рефлекси. Повече от това, което през последните месеци видяхме. Председателството играе важна роля. Важни досиета искате да се захванете с тях. Някои са започнати отдавна, много редове са изписани. Много е важно за този проект Тентис комисията да предложи редуциран брой проекти с по-голямо финансиране, най-накрая да се случи един наистина европейски проект. Нашата задача ще бъде съвета, парламента и комисията да печелят доверието. Вашата роля ще е много голяма. Да не говорим 20 години за приоритет, който никога не го реализираме. Първо, поради липса на политическа воля и второ, поради липса на финансови средства. Двата аспекта трябва да бъдат взети предвид. Това ще бъде част от приоритета на Бялата книга, с която искаме в парламента да се захванеме заедно с вас Искаме съвсем конкретно да се фиксираме върху следните следващите 10 години със съответните приоритети. В въздушния транспорт имаме пакет с обслужване на пътниците преди полета. Това не е лека тема. Много успех ви пожелаваме. Това, което желаем, услугите да са на да получат по-високо качество. Във въздушния транспорт искам да се спра и на два други въпроси, въпроса, ако разрешите. Първото е ФАПС, това са така наречените функционални въздушни а, блокове. Очакваме напредък по тези ФАПС. Това, което унгарското председателство преди това спомена, искаме и полското председателство да даде знак да се стигне до подписване на ФАП по време на вашия мандат. Това би било един позитивен знак. Не искаме този времеви график да се запази. И второто е, втория въпрос е дебат, на който днес се спряхме. Това е сигурността във въздуха. От съвета очакваме ясно становище. Не искаме още веднъж да преживеем това, което преживяхме тази година, а именно в последната минута няколко държави да кажат, че не участват по отношение на течностите. Ние сме открити за дебатиране. И това искам още сега да кажа, че вашето председателство от 6 месеца преди края на тази година и най-късно началото на другата година искаме да знаем дали държавите са в състояние и готови това да изпълнят през 2013 година, която вие сте, е, сте си намислили. Много интересно досие е по записващите устройства, така начините тахометри. Разбира се, те допринасят за сигурността, но трябва да ги адаптираме към реалността все пак. Особено в трансграничните пътувания. Някои региони са много строги в това отношение, други са лежерни. Тоест, по-голяма съгласовност между отделните региони. Смятам, че, че сте много интересни партньори и по отношение на третите държави на европейско ниво да участват те в тези неща заедно с нас и се радваме на вашето председателство. От страната на ЕНП със сигурност може да знаете, че ви изцяло ще ви подкрепим във вашите усилия. Благодарим. Благодаря, господин Алкадрауе от групата на социалистите и демократите. Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, от името на социалистите и демократите искам да ви поздравя с най-добре дошли при нас. Имате много различни въпроси, които и теми, които изброихте. Първо трябва да минат през комисията тези неща. Със сигурност някои интересни теми ще бъдат разгледани, но не е сигурно дали френск... полското председателство всичко ще може да завърши, но важно е да се започнат нещата. Искам да се спра на отделни теми, които считам за особено важно. Въздушният транспорт. Естествено, трябва да бъде високо във вашия списък от приоритети. Пакета в, по въздушния транспорт е важен. Е, изпълнението на проекта Сезар е много важно. Единото въздушно европейско пространство. И е, аз съм загрижен, както преждеговорищия, дали държавите членки действително ще изпълнат своите задължения до 2012 година. И задачата на председателство би се състояла в това да разглежда с предимство този въпрос и да ясно да каже на колегите, че трябва да се движи този въпрос напред в интерес на целият Европейски съюз, имайки предвид и значителните финансови економии и е, екологичните въпроси, свързани с него. Искам да ви помоля ясни сигнали, еднозначни сигнали да дадете. Бе говорено за безопасността във въздушния транспорт, но не и за директивата. Директивата, в която се набелязва споразумения по мерките за безопасност. Това е въпрос, на който се спира колегата Алфред като докладчик. Е, замразен е този проект в съвета. Надявам се вие да се захванете отново с тази тема. Морски транспорт. Надявам се, че ще имаме възможност е, да се спрем на социалната сфера на морския транспорт. За моята парламентарна група има голям приоритет този въпрос. Колегата Флекенштайн в своя доклад ще се спре на този въпрос разширяването на правомощията на агенцията. Не знам дали искате при вас, що председателство, да бъде това приоритет. Относно трансевропейските мрежи, ТНВ, искаме да бъде започнато проектирането, отделните коридори, картата как ще изглежда, летищата, пристанищата, искаме да бъдат показани на такава една карта като ключова мрежа е много важно последователно да вървим напред. Особено важно е финансирането на тези проекти, т.е. това трябва да върви, върви в ръка с ръка с разговорите по бюджета и с а, обсъждането на финансовата рамка ръководните линии за трансевропейските е, коридори и европейското финансиране, допълнителната полза за Европа. Може би някак трябва да се намали финансирането за други проекти. Ние казваме или, или да се използва, или да го оставим. Когато една държава членка не може да изпълни проект, в определеният срок, се губят средствата. Така че важно е да се останат, е, да се преследва целта. Относно бюджета, това разбира се не е от вашата компетентност, но искам да ви помоля да се е, да поговорите по тази тема с колега от финансовия бюджетен сектор. Това ще това, което касае транспорта, трябва да бъде защитено от вас. Имаме постоянен представител за 2012 година. Корепер предвижда 112 милиона да бъдат съкратени прямо предишното предложение на комисията. Не може амбициозна мрежа да планираш, а от друга страна да се намалява бюджета искам да обърна внимание на този проблем, когато се говори за таксите и многогодишната финансова рамка. Комисията сега има проект за многогодишната финансова рамка. Ще се обсъди през следващите месеци това и се надявам, че вие ще обърнете внимание допълнителни средства, които са планирани от Комисията за транспорта, действително да останат в бюджета, а не да бъдат заличени до 2020 година да имаме достатъчно средства, за да можем действително да направим инвестиции. Много други теми вече бяха споменат, споменати, но това бяха няколко важни теми. Желаем ви всичко най-хубаво за председателството. Госпожа Билбао, за либералите. Благодаря. Първо се извинявам, че закъснях, но имам различни задължения, срещи. Първо искам да благодаря на председателя на председателството, всъщност, полското председателство за разясненията. От името на моята политическа група искам да кажем, че ние сме готови да разгледаме директивата за моряците. Тя е актуална, имайки предвид преработката на другата инициатива, Европейската агенция за безопасността в морския транспорт. Говори се за обучение, стандарти за сигурност, които трябва да бъдат подобрени. Преработката на тази директива е, няма да се подобри положението само на наетите лица в морето, но общо на морския транспорт. Относно пакета за въздухоплаването. Нашата политическа група очаква с интерес разглеждането на предложенията. Ние изхождаме от това, че всички инициативи в пакета по въздухоплаване ще, отго... ще допринесат за единното европейско въздушно пространство. Нужен ни е заключителен тласък, за да стигнеме до това, да се изготвят решения, които да се окажат удачни в е, практиката. Приветствам също и съм съгласна с вас е, споразуменията за трети страни. Сигурно е важно за, за нашите граници. Пакета по ЖП транспорта знаеме, че не е лесно да се постигне решение – това показаха и последните дебати по този пакет в а, железопътния транспорт. А, ние се приближават се отделните позиции, но ключовите въпроси, как, кои са за вас тези ключови въпроси при преработката на пакета за железопътния транспорт? В каква насока искате да вървите? за да можем да сравниме това с нашето становище. Относно европейските мрежи, вие говорите за преработка. Едновременно с това се говори за намаляване на финансовите средства. Има ли иновативни критерии за финансирането? АЛДЕ организира семинар, в който се спряхме на опита, различният натрупан опит. Има иновативни подходи които изключват блокиране, както и финанс... позволяват финансиране на структурите в Европа. Относно туризма, ние считаме за много важно да дадете тласък по време на полското председателство, тъй като туризмът е приоритет за либералите, за АЛДЕ. Тук има голям потенциал. И ако искаме да разшириме туризма, това ще се създаде повече работни места. Относно ЖП пазара, вие обърнахте внимание на железопътните предприятия. Това умишлено ли го направихте или смятате ли нищо да не правите. Това е връзка с ЖП пакета. Благодаря, господа, госпожа Билбао. Искам само да припомня, че въпросите, свързани с туризма, следва да бъдат задавани на министъра по транспорта, който ще дойде по-късно. Господин Ван Дален за групата на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин министре комплимент към полското председателство. Много оригинално е това, че започнахте да разпределяте ягоди под мотото полските са най-вкусни. През последната седмица в Страсбург беше. Аз съм алергичен, затова не можах да опитам, не можах да опитам ягодите, но това е чудесна идея беше. Продължайте така. Няколко неща искам да повдигна. Първо, морският транспорт. Ясно, хубаво е, че си го сложили на дневния ред. Трябва винаги да се претегли и да се мери равномесие между безопасност и заетост. Тук още нещо искам да спомена, а именно притегателната сила на тази професия. Много от моряците са извън, идват от извън Европа, това се отразява върху тази индустрия, да я наречем, относно действията в морския транспорт. Да, наистина безопасността е важна, но условията на труд са важни, за да бъдат привлечени младежи. В рамките на пакета вие не споменахте всичко, затова питам за вътрешният речен транспорт. Можете ли да окоръжите комисията своевременно да представи този пакет, а именно за вътрешния речен транспорт? Е, може би са упражнили вече натиск върху комисията трансевропейските мрежи. Хубаво е да говориме по тази тема, да обмениме мнение, но всички ние знаем, че поначало има криза в Европа, срещат се почти ежедневно финансовите министри, за да помислят как да се излезе от кризата. Това ще се отрази върху трансевропейските мрежи. И аз се надявам, че да излеземе положителен, с положителен край, да бъдеме и от а, трансевропейската мрежа да се получи една ключова мрежа. Още от сега да се помисли какво трябва да влезе, какво трябва да излезе от тази мрежа. Затова мол, моля смело да действате, да не се изваждат много неща, да се, се получи една ключова мрежа, да имаме коража, да кажеме не срещу големият списък относно въздушния транспорт. Разбирате, слотовете, това е една тема, но бялата книга за бъдещето на транспорта и Комисията по транспорт следват една голяма линия. Как да направим транспорта по-зелен? Как видовете транспорт да насърчиме, които са по-чисти? И по дискусията за слотовете искам да попитам вие какво мислите по този въпрос. Тези уреди и апарати, които по-малко емисии на въглероден диоксид имат да бъдат насърчавани. Това е важно в тази дискусия. За да може да се инвестира в апарати, в превозни средства, в самолети, които по-малко емисии на въглероден диоксид а, ще излъчват. Относно шосейния транспорт, нужни ли са ни още правила и разпоредби? По-важно е според мен да се попитаме как съществуващите правила се прилагат. Например, контролните времена. Има големи разлики при прилагането. Огромни разлики тези, които се занимават с прилагането на разпоредбите, някой път не знаят какво да направят. Имам страшно много правила, за, за съжаление на спедиторите и на шофьорите, нека да спреме с създаването на нови правила и да се концентрираме върху прилагането на съществуващите правила и разпоредби, за да се стигне до единното им прилагане и една хармонизация да се получи в приложението. С колеги от НЕП организирах едно изслушване и предприятията се изказаха, казаха това и онова ни е нужно, но аз казвам, не са ни нужни повече правила. Трябва ни е единно прилагане на съществуващите правила. Може би ще можете да кажете нещо по този въпрос. Желая успех на ваше председателство. И накрая господин Крамер от е, името на Зелените. Го, господин а, на председателството, вие казахте, че преди 7 години Польша е влезла в Европейския съюз и сега сте вече председател. Ако бяхте преди 25 години казали това, щяха да ви помислят за лут, нали? Но това е реалността. Промениха се нещата в Европа, което е за добро. Желая ви много успех е, като председател. Това е добре за Европа. Няколко неща искам да се спра, които вие също представихте в доклада на с Паскал през последната седмица се договорихме образованието, обучението за да бъде взето предвид обучението на персонала по безопасността. Вие на това мнение ли сте във вашата държава, точно персонала по сигурността, да няма социален дъмпинг, как подхождате по обучението му? Относно тахографите, е, вие ние знаеме, че има злоупотреби, ние знаеме, че контролът е различен в Европа. Ще се застъпите ли за по-строги контроли? Какъв е вашият опит на, в Польша? Може ли да се опрете на него? Как да постъпите? На нас ни казват, че полицайите се об... а, шофьорите се обаждат на полицайите и казват, моля спретаме, Предприятието ме задължава след 14 часа да продължа да карам камиона. Морският транспорт, социалният дневен ред е важен, но има един екологичен дневен ред, особено за Балтийско море. Това касае не само Полша, но и другите държави, Балтийския регион от 2015 година ще бъдат намалени значително емисиите. Подкрепете ли това? Пошо, подкрепя ли това? Говорихте също за мрежите ТНТ и транспортните връзки с съседните държави. Сутринта имахме дискусия за високоскоростната мрежа в Польша и връзките и с съседните държави. Беше подчертано, че връзката към Литва и Рейл Балтика да бъде свързана с високоскоростната мрежа на Польша, така че нашите ТНТ мрежи да не пострадат тъй като имаме малко пари. Дружно ни е тук обаче друга политика. 30 европейски, транс, европейски мрежи, 4 големи тунела имат в Базел, Базел в Турин, Торино и Месина, шосето Месина. Ако получиме повече пари, место с 50% е, да са готови, те ще бъдат с 60% готови след няколко години. Това няма да ни помогне да се справиме с промяната на климата. Нужна ни е ревизия. Това касае Европа и вашата държава. Вие знаете коридор 5 от Балтийско море през Варшава до Адриатическо море. Този коридор трябва да бъде свързан с коридора Париж-Братислава. Решението във Виена е ще е да, да да се движили през Шопрон, през равнината, който също със средства на Европейският съюз е изграден, или в Зомеринг да направим един тунел, за да бъде възможно по-скъпо дълго време да се работи по този въпрос. Това е един пример, тъй като в много случаи, аз идвам от Германия, аз мога да ви назова пет проекта, където от 20 години без ефект зарихме в земята много пари. Затова застъпвате ли се с малкото пари, които имаме възможно най-бързо и по-ефикасно да изградиме транспортната инфраструктура, за да можем от шосеен да се преминем към ЖП транспорт, релсов транспорт. Относно публично-частното партньорство, дискутираме от 20 години по тази тема, всички са за, но почти не се използва. Аз имам друго решение. Швейцария, може би, защото не е член на Европейския съюз, е финансирала тунела си през Алпите чрез такси за преминаването му. За всички камиони с а, над 3,5 тона. Такова е един начин да се добият средства за инфраструктурата. Ние получихме информация, че Полша 1,2 милиарда евро, предвидени за релсовия път, иска да ги използва в шосейния транспорт различни съобщения получавам. Първото съобщение беше, че в края на юни Польша е подала заявление за това. От друга страна някои казват, че предстои так подаване на такова заявление. Комисара Кавард е, не казва точно, тъй като това е прецедент. Много години релсови проекти е, от държавите членки ще имаме, които ще кажат, не успяхме да го изградиме този релсов проект, но сега искаме шосеен проект да финансираме със същите средства. Затова искам от вас информация. Вие сте министър на транспорта на Польша, но също времено сте в полското председателство. Какви са вашите приоритети, за да не се стигне до грешни приоритети? И последното при големите проекти, днеска сутринта чух, че мислите за гарата Лодж в високоскоростната отсечка. Преди 20 години в а, а, Германия всички, а, всички, всички а, гари, които са, така да се каже, а, не, не може да се минава транзитно през тях, а, ги променяме. Тоест, при организацията на гарите, Европейския съюз финансира само ЖП отсечките, но не и самите гари. Благодаря ви. Благодаря много. Господин министър, ако може да отговорите на първите пет въпроса, имам още петима записали се за въпроси за втория кръг. Господин министър, имате думата. Благодаря ви много за всички бележки, които направихте. И в частност, най-приятните, а именно добрите ви пожелания за успех и кораж на полското председателство. Искам също да ви благодаря за изразеното мнение, което се отнася до най-важните проблеми, пред които е изправено полското председателство пред които е изправен Европейският съюз, всъщност. Позволете ми няколко коментара по тези въпроси, както и, и по поставените въпроси. Относно функционалните блокове, темата е важна, И тази тема се появява често в разискванията за транспортната политика. Полша обръща особено внимание на функционалните блокове на въздушното пространство и сме в процес на финализиране на споразумения с Литва. Надяваме се, че по време на полското председателство споразумението ще бъде действително подписано относно функционалния блок на Балтийското въздушно пространство. Това ще бъде потвърждение на специалното внимание, което отделяме на единото европейско небе. По време на председателството ни ще се опитаме също да се занимаем с техническите аспекти на Сезар. Този въпрос беше поставен не само от господин Грош, но и от госпожа Билбао. Що се отнася до останалите въпроси, отнасящи се до въздухоплаването, като използването на телесните сканери, контрол върху течности, аерозоли и гелове, безопасността на въздушния транспорт. Ние гледаме много сериозно на всички тези въпроси. особено за скенерите. Въпросът е доста деликатен, защото засяга индивидуалните права и свободи. Съществува проблем с защита на личните данни. могат да бъдат приложени нови технологии спрямо скенерите, но е необходимо да отчитаме и рисковите фактори, свързани с разпространението на новата технология за извършване на проверки. Миналата седмица, по време на среща посветена на въздухоплаването, беше предложено решение, което отговаря на половина на желанието на Европейският парламент. Става дума за защита на здравето на пътниците и доброволния характер на <clears throat> използването на скенерите при зачитане на основните права на пътниците. Аз силно се надявам, че Европейският парламент ще даде своята подкрепа за тези нови решения. Финансирането на мерки за сигурност и безопасност е тема, която беше поставена от господин Алкадрауи. Действително, въпросът беше включен преди две години в дневния ред на съвета и на времето не се постигна никакъв напредък. Полското председателство в подготвителния етап разгледа тази тема и има политическата воля отново да се заеме с този въпрос. Не сме убедени дали действително ще стане едва ли имаме достатъчно сила, за да поставим отново този въпрос, но по време на конференциите, които ще организираме тази есен, ще имаме възможност да разискваме и този въпрос. Поне ще създадем платформа, на която да бъде разгледан отново този въпрос. За трансевропейските мрежи в сферата на транспорта, те са от особена важност, за това трябва да бъдат запазени всички съществуващи източници на финансиране. Основният е, източник, разбира се, е държавният бюджет и бюджета на Европейския съюз, но трябва да търсим активно нови източници на финансиране и именно е, тук е, полското председателство ще стартира дебат, който е предвиден за месец септември на неформалната среща на министрите на транспорта. Всички ние имаме опит в областта на публично-частните партньорства като начин за финансиране. Полша има и добър и лош опит в това отношение. Не става дума само за сухопътни, но или за железопътни проекти изграждане на железопътни станции а, чрез публично-частни партньорства. Това е отговорът на въпроса, поставен от господин Крамер. Това е добър опит, защото се открива нова инфраструктура. Но ние имаме и отрицателен опит. Знаем, че Евростат много внимателно следи публичния дълг който се е, генерира при реализирането на партньорства между е, публичния и частния сектор. Ние трябва да се справим с този конкретен проблем, за да не затрудняваме процеса на изграждането и модернизирането на транспортна инфраструктура. Що се отнася до ЕМСА, Европейската агенция за морска безопасност и изобщо за пакета за морски транспорт, този пакет се чита за важен от полското председателство и фигурира сред нашите приоритети. Принципите, които са в основата на обучението на моряците – не опират само до създаването на един нов пазар на труда при отчитане на социалните аспекти, но се изисква също разглеждане на въпросите, свързани с сигурността. Важно е да не се регулира прекомерно този сектор. Именно това е позицията, която застъпва съвета. Идеята не е да се раздува бюрокрацията и бюрокращената, да има разделяне между основните дейности на ЕМСА а именно подобряване на безопасността на морския транспорт, и останалите и функции. Мисля, че това е един добър подход. Аз отговорих на въпроса за функционалните блокове, така наречените ФАБ. Искам да благодаря, че ми обърнахте внимание относно трансевропейската транспортна мрежа. Ние отдаваме огромно значение на връзките с трети страни. А това е важен подход. Европейският съюз има някои допълнителни задачи Полското, полският министр-председател, когато представи програмата на полското председателство пред Европейския парламент, спомена, че създаването на партньорства и най-вече на изток ще бъде сред нашите приоритети. Радвам се, че сега имаме съвсем практическо потвърждение на заявеното от министър-председателя в областта на транспорта. Става дума за изграждането на връзки с трети страни, в частност с онези които участват в източното партньорство. Относно пакета за железопътния транспорт, най-важните въпроси, които бяха обсъдени в съвета, се отнасят до финансирането, до регулирането на пазара, и на железопътните услуги, както и разделянето на функциите. Въпроса се разисква и в Европейският парламент. Позицията на парламента ще бъде дефинирана и аз съм убеден, че по този начин ще се постави нов етап на работата ни по този важен пакет. Той е изключително важен тъй като железопътният транспорт е по-екологосъобразен, с по-низки емисии, наред с морския транспорт, за който понякога забравяме. Ние подчертахме тази характеристика, когато говорихме за морския транспорт – Следва да имаме това предвид, когато говорим за намаляване на емисиите на СО2. Шосейният транспорт също трябва да посрещне предизвикателствата в сферата на опазването на околната среда. Там също може да бъде постигнато нещо повече. Не искам да ви давам твърде много примери от Полша, Споменах по време на разискванията в пленарна зала за някои от тези примери. Може би е уместно и тук да поставя този въпрос. От 1 юли ние прилагаме електронна система за събирането на пътни такси Имаше голямо забавене, но системата вече е задействана. Защо го споменавам? Тарифите се калкулира по такъв начин, че най-низките такси се плащат от онези водачи, които управляват най-екологични, най-чисти автомобили – които имат най-низки емисии на CO2. Мисля, че това е добър начин да се подходи към проблема. И обсъдихме този въпрос, когато говорихме за евровинетката. Мисля обаче, че ми изтече времето. Въпросът е важен и ще се спра на него отново по-късно. Относно а, трансфера на 1,2 милиарда евро от а, железопътни на а, шосейни проекти. Защо изобщо а, възниква такава идея? За пръв път а, Полша прилага подобен, подобни големи инфраструктурни проекти. Независимо дали е в сферата на железопътния или на шосейния транспорт – Отваря се огромен пазар в Полша. Възможностите за строеж е, на Полша не са достатъчни. Същевременно много европейски страни намалиха е, реализирането на свои проекти, а ние сме бенефициенти на доста високи суми и ние отворихме нашия пазар – което доведе до снижаване на цените, до повече конкуренция, до по-низки цени в сравнение с първоначалните разчети, които бяха изготвени от инвеститорите. За да завършим тази задача в съответствие с принципите, които се прилагат в Европейския съюз за подобни проекти, ние нямаме нови проекти в железопътния транспорт. Като отговаряш за транспорта, аз не трябва да допусна ситуация, при която дори едно евро от парите на дънокоплаците да бъде разпиляно. Затова има предложение тези средства да бъдат прехвърлени към проекти в сухопътната инфраструктура. Предвижда се в следващата финансова перспектива това неравновесие да бъде разрешено, да бъде изчистено. Ние не можем да си позволим да загубим средства, които са на лице и предлагаме този финансов трансфер, трансфер да бъде реализиран. Европейската комисия каза, може би може да използвате тези средства за, за по-малки проекти, да речем за модернизация на железопътните линии или прочие. Но това предложение дойде след като ние бяхме взели решение за трансфера на средствата. Председателят в останалото време бих искал да помоля тези, които ще взема думата, да говорят не повече от 3 минути. Давам думата първо на господин Засада. Благодаря, господин. Благодаря, господин министр. В а, комисията по транспорт и туризъм ви поздравявам а, за успешното реализиране на задачите, за които говорихте и достигането на, до единно европейско въздушно пространство. Вие сте полски политик, напомнихте за Европейският съюз. Има региони в Польша, където има модерни летища, има мрежа от автобани и има региони, където няма летища, няма автомагистрали. Очаквам от вас, господин министр, да не забравяте, че има места, които нямат релсов път, няма шосета, няма вътрешни, вътрешни речни коридора особено новите държави членове, държави членки им трябва повече време да се адаптират към разпоредбите на общността. Нови автомагистрали в Полша. Нова автомагистрала означава по-малко смъртни случаи. Наскоро беше съживен един проект от вас за железопътна линия. Това беше добро решение за европейска политика. С интерес гледам и на проекта е, е, е, за, за вътрешният речен транспорт в Европейския съюз, альтернатив, като альтернативни пътища между севера и юга. Транспортната политика, условията в транспортите и един въпрос към третия сектор опазване на околната среда. Знам, че полското правителство има устойчиви транспортни системи. Какви планове има председателството в тази насока? Как в тази връзка, господин министър, гледате на средствата е, по коридор 65 от Балтийско море до Адриатическо море. Желая ви много успех през следващите 6 месеца, господин министр. Господин Либерацки сега има думата. Благодаря, господин председател, господин председател на съвета, господин министър. Искам да ви пожелая и аз много успех от моя страна. Относно това, което каза Алка Драуи, а именно трансевропейските мрежи, много ми хареса вашето изявление, че те са важни и стратегически важни. Две неща, господин министр. Първо, аз съм политик в областта на бюджета. Предложението на съвета по бюджета 2013 означава 10% намаляване на финансирането за ТНТ. 102 милиона изглеждат не кой знае каква сума, но господин министър, не бива да се съкръщават средствата за това. Комисията се консултира с парламента. Трябва да го променим това нещо. Не бива да има съкръщение на средствата. Относно трансевропейските мрежи до 2014 е и финансовата рамка. Две предложения. Първо, повишаване на финансирането за мрежите и второ, важните връзки трансевропейските мрежи да се финансират и от Кохизионния фонд. В много държави можем да видим, че средствата за ТНТ се използват на място и в други региони. Строят се няколко стотин километра нови автомагистрали, но това не е достатъчно трябва по-добри връзки. Вие голяма работа извършихте и ще извършите в председателството голяма работа, ако успеете е, да достигнете хармонизиране чрез е, многогодишната финансова рамка. Министрите на транспорта трябва да имат по-голямо влияние върху бюджета и средствата, определени за ТНТ. Хареса ми вашата програма по морския транспорт обучението на моряците е, искате да подобрите, това ми харесва, европейските коридори, речните коридори с е, чешките, унгарските и, и, е, и болски колеги ще си сътрудничим на, от полска страна, обаче ние трябва още да си свършим работата. И ще имаме мултимодални транспортни пътища между Скандинавия и Средиземноморието. Още веднъж благодаря за вашата презентация и очаквам с голяма радост следващите пет месеца и две седмици на сътрудничество. Господин Канча сега има три минути на разположение. Grazie Presidente, e grazie signor Ministro. Io credo che la presentazione... Господин председател, благодаря господин министър. Аз мятам, че изявленията на министър-председателя в пленарна зала и вашите днешни изявления показват и представят важната, важните основи. Вие искате да се докажете през това полугодие, вие сте добре подготвен и искате да бъде направен напредък. Е, желая ви всичко най-хубаво по този път. През следващите 6 месеца е, ще се занимаваме с важни теми. Е, това са като европейското единно въздушно пространство и мрежите. Очакваме конкретни резултати, по-специално искам да се спра на въпросите на колегите, е, свързани с финансовите средства, финансирането на проектите. Вие казвате, че това може да бъде е, регулирано, но и вашите предшественици казаха, че ще има е, преговори, ще има собствени средства, ще бъдат взети заеми за проектите, специфични транспортни фондове ще бъдат организирани. Аз искам ясно да кажете, има ли воля да се направи това, което Барозо каза и което вашият министър председател преди два дена каза. Искате ли действително да вървите по този път? Имате ли опора? имат, а, е, имате предвид само съществуващите средства, ще ги увеличите ли тези средства, ще има ли заеми по отделните проекти, ще има ли публично-частно партньорство? Мрежата на инфраструктурата е, не е толкова важно как се подхожда, но важно е да има напредък. И ние трябва по-ефективно да използваме малкото средства, с които разполагаме. Това е решаващото. Иначе няма да постигнем качествен сток на скок напред. Нужна ни е инфраструктурата. А, економиката трябва да, да отново да бъде в подем. Тези усилия са нужни в Европа, за да можем а, да направим добра услуга на нашите държави членки относно новата версия на директивата по ЖП транспорта. Няма яснота тук. Искате ли действително да има напредък? Искате ли либерализация? Или искате да за... приключи тази глава и да отворите нова? Това е важно. По-голяма сигурност е важна. Трите минути е много малко време и затова последното, което искам да кажа, е един финансов преглед Комисията представи данни относно ТНТ. Бяха извадени някои държави. Е, това не е правилният подход. Тези държави също трябва да бъдат взети предвид. Сега не са членове, но в рамките на стратегията 2020 трябва да гледаме с друго око на тези държави. Наистина, 3 минути са кратко време, но някои говорят по-бавно, по-кратко трябва да говорите. Фленкенштайн. И от мен е всичко, господин Флекенштайн, и от мен всичко най-хубаво за следващите месеци. Вие говорите за Емза. Това е добър пример за добро сътрудничество между полското председателство и тази комисия, нашата комисия. Ние имаме неформални разговори, за бъдеще също ще имаме такива, за да можем на края на консултациите да сме наясно дали има смисъл а, да навлеземе в първо четене по тези въпроси. Ако и да не успеем, вие няма да сте причината. Има още 26 други държави, които ще участват. Второ, това е молба Не само условията са важни, но е нужна подкрепата по други въпроси. Например, при, по директивата за концесиите. В парламента преди няколко години говорихме за това. Сега, ако не внимаваме, ще влезе тази тема от задната врата. И ще трябва да говорим по този въпрос. И последното, няма да използвам трите минути изцяло смята, че повечето са мнение, че няма пакет, така начинят Airport Package. Услугите, наземните услуги трябва да бъдат разширени, но когато либерализацията стане за сметка на наетите лица, ще се стигне до трудни обсъждания и дискусии. Благодаря ви. Благодаря, господин Флакенштейн. Господин Кок има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, първо благодаря за информацията. Аз добре разбирам вашата програма а, и желанието да помагаме при реализацията. Липсва ми информация по три теми. Първо, економически растеж ще имаме в Европа отново. Надявам се за това. Имате ли идея как може да се получи растеж в транспорта? Второ, енергийна ефективност всички знаят зависимостта на транспорта от а, нефта. Може ли да се откачим от нефта? И трето, растеж. Със сигурност ще имаме при нарастващото а, брой на превозните средства. Камиони и други. Как помислите по този въпрос? Благодаря. Благодаря, господин Кох. Госпожа Гумай. Благодаря, господин председател. Добре дошли. Е, аз съм от унгарските социалисти. Надявам се, че председателството на Европейския съюз ще продължи Дунавската стратегия и ще използва европейските реки като един от своите приоритети. Вие споменахте проекта ТНТ за трансевропейската транспортна мрежа и се радвам да чуя, че ще има неформална среща на министрите, но мисля, че бихме искали да чуем какви са най-важните ви планове, как точно ще действате, какви са регионалните им компоненти тъй като това са най-важните инфраструктурни пътища, свързващи различни региони. А относно финансирането, мисля, че трябва да се внимава и да се сложи ударението върху най-възможно, напълно нова кохезионна политика. Относно източното партньорство, какви са решенията на полското председателство за транспортния аспект на тези партньорства? Как смятате да се засили транспортната интеграция между различни системи, където съществуват паралелно различни системи за контрол? Искам да подчертая също социалното измерение на транспортния сектор и най-вече в ЖП сектора. Много от служителите там са жени на възраст над 50 години Спомена се и въздухоплавателния пакет. Трябва да има еднакъв достъп до е, услуги в Европейския съюз и най-вече правата на пътниците. Какво смята полското председателство да направи с лоукост компаниите? Там възникват все повече проблеми. И накрая госпожа Лихтенбергер. Здравейте. Господин министър, искам да се спра на няколко неща, които вие споменахте. Първо, относно проектите с публично-частно партньорство. Комисията също установява, че при големите проекти, преди големите амортизационни срокове, а и при малки проекти трябва да се каже, че тези, които са спечелили награда за добро публично-частно партньорство, не продължават работата искам да напомня, не става дума сега в този пример за публично-частно партньорство, но имаше автомагистрала по случай е, Световното първенство по футбол и най-ефтиният оферент беше китайски конгломерат. Трябва да се гледа критично е, този принцип, без битър принцип, трябва да се преразгледа вие говорихте за прехвърлянето на финансови средства от един проект към друг. Аз смятам, че това е разумно по време на кризата. Време, през което ние знаеме, че държавите не могат да осигурят съфинансиране и ако увеличиме европейският принос, поради финансови рестрикции не може да се стигне до действия. Но ако се стигне до такова прехвърляне, според мен, трябва да се прави само към насока по-екологични е, транспорти, а не от ЖП транспорт към шосеен транспорт. Точно по време на криза и може би точно само през този период на криза трябва да преминем от големи проекти към по-малки, но реализируеми проекти, за да не губиме части от мрежата, докато чакаме, докато другите построят нещо. И накрая за граунд хендлинг. Моля, внимавайте. Да не продължиме да приватизираме принципа, да поставяме въпроса за смисъла при летищата толкова неща вече сме аутсорсвали, че, че тъпото в случаят е, че са засегнати а, пътниците и пътничките. Благодаря. Собствения опит ми го показва. Благодаря, господин министр. Може би вашият колега по транспорта чака отвън, но моля възможно най-кратко да отговорите на тези въпроси. Ще ви бъдем благодарни. Благодаря ви много. Ще бъда максимално дисциплиниран. Ще се опитам да дам кратки отговори на всички зададени въпроси. Относно единното европейско небе, мисля, че всъщност вече отговорих на този въпрос при първия кръг въпроси и отговори. Искам да кажа на господин Засада, Относно втория аспект, зелените коридори, полското председателство е много благоприятно настроено към създаване на такива зелени коридори. Обаче, най-напред трябва да намерим една много точна дефиниция на зелените коридори. В момента не разполагаме с такава дефиниция. Ние някакси по интуиция се ориентираме за тези е, коридори, че имат е, различни видове транспорт, където може да се намаляват емисиите на въглероден диоксид и други газове. Все още работим по този въпрос. През септември организираме една конференция в Щечин където искам да поканя не само вас, господин Засада, но и всички депутати от Европейския парламент. Тази конференция ще се фокусира именно върху зелените транспортни коридори. В този ред на мисли мога да отбележа, че Централно Европейския коридор, по мое мнение, отговаря на изискванията за зелен коридор, но за подробностите ще можем да говорим в шечин. Господин Либерацки ми се даде много труден въпрос, защото най-трудно е да се говори за пари. А когато говорим за бюджета, Комисията представи многогодишната финансова рамка едва на 29 юни. Все още се налага малко да изчакаме, за да видим, да разгледаме подробностите на така внесеното предложение. Дали ще има възможност да има достатъчно средства за инфраструктурата, по-конкретно за екологосъобразна и зелена инфраструктура. Искрено се надявам да има, но много ще зависи и от Европейския парламент. В голяма степен вашата комисия ще има а, поле за решение. Мога само да ви уверя, че ние ще работим в, за постигане на успех в тази посока. Господин Канчиан също така зададе въпроси с финансово измерение. Сега ще се върна към нещо, което казах вече. В този аспект се налага да изчакаме повече подробности, които ще дойдат до нас чрез предложението на Европейската комисия. Едва тогава ще сме в състояние да кажем нещо по-конкретно. Ако пък е необходимо, ние ще действаме заедно. Съветът заедно с Европейския парламент. Първият железопътен пакет зададохте ми въпроси за него. Ние имаме желание да приключим тези въпроси по ревизирането на първия ЖП пакет, така както предлага комисията, Европейската комисия, като искам да ви уверя, че би било много хубаво, ако Европейският парламент също окаже подкрепа в това отношение. Господин Флекенштайн повдигна въпроси, свързани с пакета за въздухоплаването. За нас той е приоритетен в рамките на полското председателство. Ще се концентрираме върху наземните услуги, което обаче не означава, че няма да Работим и с други документи, които ще бъдат предложени в рамките на този пакет от Европейската комисия. Но, главно и преди всичко, имаме желание да постигнем напредък по този въпрос. В момента е доста трудно да се каже нещо по-конкретно, защото все още не разполагаме с документите от пакета. Те не са ни а, предоставени от Европейската комисия. Тя ги изготвя в момента. Това бяха зададените въпроси. повдигнатите теми в коментарите. Ако не греша, отговорих почти на всички въпроси. Просто бих искал да направя един общ коментар по това, което се каза. Европейският съюз, Европейския парламент и съветът трябва да осъзнае всички. Ние трябва да осъзнаем основните аспекти от Бялата книга на Европейската комисия. Нашата цел е да изградим единно европейско транспортно пространство, една вътрешно споена система, която трябва да направим така, че да функционира по най-подходящия и най-добър начин. А за да постигнем това, ще са ни нужни подходящите инструменти. Същото това включва, разбира се, и финансови инструменти. Нашето председателство на съвета ще следи този аспект. Благодаря ви, господин министър, за отговорите на въпросите и вашето изложение. Знам, че сигурно има още множество въпроси към вас, но вашият колега, министъра на туризма, също търпеливо чака отвън, за да влезе, така че бих искал да ви помоля да прекратим на този етап нашите разговори. Аз също имах въпроси, но се самоизключих от списъка. Много благодаря, господин министр. С нетърпение очакваме предстоящата съвместна работа по време на вашето председателство. Моля министър Собиераска да заповяда. please. Не е Председателят. Унези, които нямат намерение да слушат министъра, могат да излязат от залата и там да продължат своите разговори, за да продължим нашата работа. Госпожа Собираска ще ни представи програмата на полското председателство в областта на туризма. Бихме искали да изслушаме на спокойствие. Госпожо министър, благодаря ви за търпението. Ние закъсняхме с 5-6 минути. Сега, след като министъра на транспорта си тръгна, мога да го обвиня него, той няма как да реагира. Сега Очаквам вие да ни представите програмата на полското председателство в сферата на туризма. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е голяма чест и удоволствие да се обърна към Комисията по транспорт и туризъм и да представя програмата на полското председателство в областта на туризма. Това е много важна област. Разбира се, транспортът също е интересна тема, затова не се изненадвам, че е, сте имали продължителна и сигурно интересна дискусия. Позволете ми сега да се спра на някои от въпросите, свързани с туризма и най-вече да подчертая, че съм наясно, че вашата комисия проявява засилен интерес в областта на туризма. Полското председателство и лично аз сме твърдо ангажирани да продължим отличното сътрудничество между съвета и Европейския парламент. Това сътрудничество ни даде дава възможност да постигнем напредък в областта на политиката на туризма, особено след влизането в сила на Лисабонския договор. Туризмът е важен сектор на економиката и има важен ефект върху економическия растеж, върху заетостта, допринася за подобряване имиджа на Европейския съюз в света, насърчава културата, културното наследство на Европа. 1,8 милиона фирми са заети в този сектор. Много от тях са малки и средни предприятия, които генерират около 4% от брутния вътрешен продукт. и осигуряват заетост на 4% от работната сила. В Германия 10%, в и 11% от работната сила в целия сектор. Европейския съюз укрепва своите позиции като най-популярната туристическа дестинация в света. спадът, който се наблюдава след кризата. Сега а, се променя, има обратната тенденция. А, има доста предизвикателства в туризма, но те представляват и възможности – Това ни дава възможност да предприемем бързи мерки за развитие на европейския туризъм и да подобрим конкурентоспособността ми. Лисабонският договор и по-точно член 6 дава компетентност на Европейския съюз да осъществява дейности в подкрепа, както и да координира действията на европейските държави членки. Разбира се, Европейският съюз не може да замени националните компетенции в туризма. Съгласно Лисабонския договор, основната цел на туристическата индустрия е да се подобри конкурентоспособността на сектора. Тази конкурентоспособност трябва да бъде изграждана устойчиво и балансирано. Тази цел е заложена в новата економическа стратегия на Европейския съюз Европа 2020 и промишлената политика за глобализацията е тази част, в която попада туризма. Когато говорим за приоритетите заложени в стратегията Европа 2020. Трябва да отбележим, че Европейската комисия миналата година излезе с само съобщение, целящо да превърне Европа в туристическа дестинация номер едно в света. Бяха набелязани нови цели, възможни действия в четири области подобряване на конкурентоспособността, устойчивото развитие, стимулиране, лансиране на Европа като дестинация за туризъм и на четвърто място максимално използване на, на личните финансови механизми в подкрепа на туризма. Стратегия Европа 2020, както и новото съобщение, което представи рамката за Европа, в тази рамка Польша ще наблегне на конкурентоспособността на туризма и ще излезе с препоръки за действия, които да бъдат предприяти след години на економическа криза, след събития като изригването на вулкана в Исландия, което затрудни предвижването на туристите не само в Европа, но и в цял свят, също събитията в Северна Африка налагат да редефинираме ролята на туризма в економиката. Що се отнася до конкурентоспособността на туризма, полското председателство ще наблегне на две ключови сфери. На първо място да се разгледат социално-економическите аспекти, свързани с туризма и сектора на малките и средни предприятия за прилагането на новаторство в туризма. Относно първата цел – бихме искали да направим равносметка и да дефинираме стъпките, които да бъдат предприяти на базата на вече наличните данни. Важно е данните да бъдат съпоставими. Е, считаме, че трябва да определим какви данни да бъдат събирани и съхранявани. Трябва да се сътрудничим в това отношение с малките и средни предприятия. Нуждаем се от демографска информация, информация за промените в климата, за търсенето и предлагането. Бизнес операторите ще могат по този начин по-добре да отговорят на потребностите на пазара, да разработят своите бизнес стратегии. Друга област, на която искаме да фокусираме дискусията, са новаторските решения, информационните а, и технологии. Те са особено важни за конкурентоспособността на туристическия бранш – информационните и комуникационни технологии са свързани с други области на економиката. Има различни степени на грамотност тази област в малките и средни предприятия. Трябва да се използват наличните финансови ресурси, да се направят инвестиции в тази област. Ето защо считаме, че разговорите за попълване на празнините в сектора на малките и средни е, предприятия е от особена важност. Знаем, е, че информационните и комуникационни технологии е, са развити в отношенията между фирмите, отколкото между бизнеса и потребителите. Сред полските приоритети е организирането на Европейски туристически форум за 5-7 октомври тази година в Краков. Това е най-важното годишно събитие за този бранш. Ще участват официалните органи, занимаващи се с тези въпроси. Целта е да се стимулира конкурентоспособността. По време на форума ще има неформална среща на министрите, които ще разгледат новото съобщение на Европейската комисия, новата консолидирана рамка за туризма от юни миналата година. Заседанието на министрите ще определи насоки за действия съгласно предложенията на Европейската комисия и ще решат какво още трябва да бъде направено, какви нови мерки да се предприемат. Дами и господа, Европейският парламент многократно преди е доказвал, че държи на туристическия бранш. Има множество инициативи, лансирани от Европейския парламент в това отношение. Например, подготвителното действие Калипсо, целта на което е да се подобри заетостта, да се преодолее сезонността в туризма. Ролята на Европейският парламент е важен стимул за туризма, така както е предвидено в Лисабонския договор. Искам да благодаря на всички ви, дами и господа, членове на тази комисия, членове на Европейския парламент, за вашата ангажираност с този сектор на економиката. Искам да отбележа много доброто сътрудничество между съвета и Европейския парламент в тази област. За мен беше удоволствие да ви представя целите в сферата на туризма на полското председателство. Сега очаквам да отговоря на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря. Има пет желащи да вземат отношение. Ако някой друг иска да бъде добавен към списъка, може да се обаде. Ако не, започваме с представителя на ЕНП. Госпожо министър, добре дошла при нас. Първо, искам да направя да поздравя, да приветствам изявленията на полското председателство. Вие сте си поставили важни приоритети. 6 месеца е кратко време, но политическите рамкови условия са подходящи. Има се предвид, че има обща политическа воля в трите органа. Комисията представи едно съобщение – за конкретни действия. Парламента през септември ще приеме инициативен доклад, който ще бъде вторият важен стълб на стратегията. Имаме добри отношения с предишното председателство – в рамките на съвета по конкретно способност, особено през октомври миналата година, се занимавахме доста подробно с туризма. Подходящи са рамковите условия и смятам, че полското председателство ще може да ги използва добре. Сега няколко думи за средствата. Ние знаем и вие знаете, че са предвидени малко средства за транспорт за туризма през 2012 година. В миналото също беше така. Има съответен доклад. Със становище бюджета за 2013 до 2020 се дебатира по-настоящем. Ние помолихме многократно да се създадат добри а, средства, да се отделят добри средства за туризма. Трябва да планираме средства за туризма в рамката на програмата иновации и конкурентоспособност. Ние трябва да насърчиме държавите членки да използват по-добре структурните фондове за повишаване на конкурентоспособността на туристическите компании има средства, които са на разположение, но не е известно това и тези средства стоят неизползвани. Трябва да се използват по-добре в бъдеще. Искам да се спра на няколко аспекта. Във вашата програма се обръща внимание на това, че е необходима директивата All Inclusive да бъде преработена. Това е директивата за е, общите цялостни оферти. Говорихте за новите развития в Близкия изток. И това показва, че трябва да бъде преработена директивата. Но нас ни е нужен текст, с който можем като парламент да се заемем и да го разгледаме. Освен това, комисията трябва да се спре на темата с а, а, офертите в туризма. Искаме европейска туристическа стратегия, защото пазар е по-голям отколкото в миналото. Ние можем много милиони да приемеме от други части на света, но тези предизвикателства можем да ги посрещнем само ако проявиме новаторство. Съответни разговори са нужни за европейската рамка за качество. Имаше първи подходи в отделните държави членки и моля да бъде подкрепена тази инициатива. Само с по-високо качество ще можем да се справиме с предизвикателствата. Едно друго предизвикателство е с, с, с с, с развиващите се страни и проблема с визите. Това не спада към вашата отговорност, а по-скоро има общо с а, Министерствата на вътрешните и външни работи. Ежедневно се конфронтираме с този въпрос. От една страна държавите членки искат да защитават своите граници и да ги охраняват добре, да контролират достъпа до тези държави, от друга страна това представлява ограничаване на конкуренцията, тъй като има а, различни условия за издаване на виза и което пречи на транспортните компании. И накрая нещо, което, на което гледам положително. Вие споменахте за информационните и комуникационни технологии искате нещо да направите в тази насока, ние искаме да ви подкрепим точно при а, мини компаниите, малките и средни предприятия им е нужна, са нужни такива технологии за подобряване на тяхната а, работа сред обществото и медиите. Искаме иновации, по-добро образование, не само обучение на персонала, който е в директен контакт с клиентите, например бармана или в ресторанта сервитьорите и сервитьорките, а също обучение на персонала, което може да доведе до туристи от други континенти. Повечето туристи в Европа са европейци, но искаме да покорим нови пазари, и трябва да работим в тази насока. Благодаря ви всичко най-хубаво желая. Благодаря ви много, господин Даниелис. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ και για αυτά που μας είπατε. Искам да благодаря на госпожа министър за, свой, за изявлението й. Това са сфери, които се намират още в самото начало, тези инициативи в областта на транспорта. Но вероятно ще съгласите с мене, че туризма трябва да бъде обща европейска политика. Можете ли да назовете конкретни инициативи, с които искате да се захванете? Можете ли да ни кажете как тази обща стратегия за туризъм ще изглежда. Освен това има едно противоречие. Ние сме на едно мнение, че туризмът е много важен източник на приходи и на заетост, но точно по време на економическата криза имаме големи надежди към туризма за развитие на локалната економика, местната економика, но няма е, предвидени средства в бюджета. Както в текущия бюджетен период, така и през следващата финансова рамка или в многогодишната финансова рамка. Нужно ни е финансиране на тази политика и съответните институционални стъпки, които искаме да направим в рамките на политиката по туризма. Искате ли нещо да предприемете в съвета или в комисията, за да може да бъде преодоляно това противоречие. Искам да се спра накратко и на две теми, които са от решаващо значение за мен. Имате ли намерение да поемете съответни инициативи по офертите All Inclusive, те са източник на много проблеми, както в областта на конкуренцията, така и в социално и културно отношение. Има сфери, в които офертите All Inclusive са особено развити. И по отношение на трети държави също са важни. Благодаря. Господин Крамер има думата. Искам да благодаря за изложението е, на вас, госпожо министър. Желая много успех, тъй като всички ще спечелим от вашите успехи. Вие говорихте за устойчивия туризъм. Радвам се. Знаеме, че туризъм може да разруши туризма. Конкретна информация искам. За Краков споменахте 5 и 6 октомври. Каква ще бъде централната тема? В Мадрид дискутирахме за Cultural Trails. Каква ще бъде сега темата в Краков? Устойчив туризъм. Разбира се, колоезденето тук е много важно. Европейският парламент се застъпи е, за колоездачните коридори трансевропейски мрежи. Подкрепите ли това като председателство? Какви възможности виждате за подкрепа чрез инфраструктурата, чрез обозначаване със съответни табелки, маркиране на тези пъти, пътеки? В Польша имате ли успех, което може да бъде приложено и в други държави? Важно е да знаем това туристическия протокол на конвенцията Трата какво става с него, как искате да засилите работата в тази насока, докъде е стигнало изпълнението. Има много оферти, all inclusive и low cost. Профитират основно големите компании от това. При устойчивия туризъм малките и средни предприятия имат големи шансове. Връзката между устойчив туризъм и економически всички предимства за малките е, е много важно. Големите така или иначе ще се справят. Включва ли с това вашата стратегия? И на края е, на от полска страна може да се стигне до границата до Калининград, от едната страна е реката, не може да се прехвърли от татъка. Това пречи на туризма в Калининград, но и в Польша. Виждате ли възможности с русите, руснаците да преговарят да се отвори това пространство между Калининград и Литва? Това ми интересува особено много. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Аяла Сенда. Две изречения. Искам да благодаря също на министърката на госп... за информацията, която ни поднесе. Пожелавам и всичко най-хубаво. Ние знаем, че е, полското председателство има едно предизвикателство, нова законова рамка, дебат за ново финансиране. Точно в съвещанието в Краков ще бъде даден ясен сигнал. Правното, правното основание ще бъде представено за една амбициозна рамка до 2020 година. Нужно ни е програмиране в този смисъл. По отношение на вътрешния туризъм, искам да се спра на това, което споменахте. Инициативата Калипсо, която завършва тази година. Положителният резултат е, че че се стимулира масовия туризъм и по-добре разпределяме а, туризма през цялата година. Ние се опитваме естествено да се отворим за трети страни, но има много европейци, които избират за тяхната туристическа цел Европа и европейска държава. Е, туризма в здравеопазването също е важен е, и другите видове туризъм. Трябва да консолидираме системите. Комисията се старае в това отношение. Вулканичната пепел показа колко важно е това. Има индивидуални подходи с нови технологии, но няма интеграция. Например, при комплексни пътувания – и това води до неудобства на пътуващите. Важно е и правата на, път, на пътниците. Важни са те. Но при прилагането на тези права се стига до голяма немърливост от страна на персонала. Много пътници не са информирани за техните права качеството на вътрешния туризъм, предлагането в самата Европа предполага едно добро образование на персонала. Туристи от трети държави трябва да предлагаме комплексни пътувания. Често отделни държави рек... правят реклама с Испания, Франция, Великобритания. Не можем да изберем европейски подход Например, едно обиколно пътеще, което минава през е, Париж, Франция, след това през други държави на Европа, за да покажем културните и е, гастрономически различия в отделните държави, които са интересни. Освен това, искам да напомня за темата визи все по-често се чуват, е, че това създава проблеми на туристите. Знам, че не попада във вашата отговорност, но е важно за отварянето към световния туризъм. Действително, трябва да облегчиме пътниците от далечни държави да идват в Европа. Групи от туристи трябва без големи проблеми да могат да дойдат в Европа, а не в, да бъдат в непрекъснат контакт с посолствата. Трябва да се даде такава възможност. Една единствена виза да може да бъде издавана за групите. Благодаря. Искам първо да благодаря госпожо министър за вашата интересна презентация и искам да се спра на два момента. Ние знаеме колко е важно развитието на, колко е важно развитието на туризма и зависи от много показатели, от благосъстоянието на хората, зависи от целите, които си поставят хората, какви ценности а, имат и от политическата ситуация в отделните държави. И ако има политически а, вълнение, тогава туристите избягват такива държави. Зависи и от природните катастрофи, тогава нямаме влияние. От друга страна, искам да се спра на показателите, върху които ние имаме влияние на европейско равнище. Госпожо министър, когато говорим за развитието на туризма, трябва на равнище Европейски съюз да бъдат взети преди две неща. Първо, Европейският съюз има споразумения с други държави. Например, наскоро Европейският парламент а, постигна споразумение за сътрудничество между Европейският съюз и Украина и Корея. Корея, а сега с Украина и Молдова. Когато бъдат завършени тези международни споразумения, след това говориме за отражението на визите върху пазара на труда, автомобилната индустрия, но искам да направя следното предложение. Когато говорим за споразумения с трети държави и преговаряме с тях, трябва да си отговорим винаги на въпроса какво, как ще се отрази това на туризма. Това е първото, което иска да кажа. Много е важно преди всичко, защото туризма е важен за економиката. Второ, подкрепям колежките и колегите, които говориха тук за политиката на Европейския съюз и на държавите членки по визовите въпроси. Поша е добър пример. Госпожо министър, днеска нямате време подробно да се спрете на тази тема, но Шенген и шенгенските правила а, се отразиха много върху туризма на Польша, ще влияят и на държавите, които са извън Европейския съюз. Туризма трябва да има вземан предвид от министрите на мъжните работи. Става дума да има положително насърчаване на туризма. Благодаря. И накрая няколко бележки от мен. Искам и аз да се присъединя към това, което се каза за директивата за пътуванията. Е, там отговаря Комисията по вътрешния пазар от парламента, но ние като Комисия по транспорт и туризма имаме също ясна роля, която да играем. Говорил съм с е, председателя на Комисията по вътрешния пазар и той потвърди това. Но преди да направим каквото и да било на нас, ни трябва едно предложение. Може би трябва да потикнем комисията към един, едно пълно преразглеждане на железопътния пакет. Е, може да е била актуална преди да излязат лоукост авиокомпаниите и така нататък. Може би по времето на каруците с кон но сега нещата са различни. Второ, относно визите, които се споменаха, винаги разказваме на случка, когато човек пристигне на летище Хитрол в Лондон, като чуждестранен турист, който иска да разглежда забележителностите чудесата на Обединеното кралство. Пред него се изпречва един голям знак. Добре дошли в Обединеното кралство и след това вече Първият въпрос на гишетата на паспортите е колко време ще останете, което едва ли е най-любезният въпрос, който може да се зададе. Не знам дали тези хора, които, служители, които контролират паспортите, ги произвеждат на конвейер, ги изковават по един и същи модел и матрица. Не знам, но винаги задават едно и също като въпрос. Какво искам да кажа? Тази конференция в Краков, за която споменахте, казахте, че ще се фокусира върху повишаване на конкурентоспособността на европейския туризъм. Аз мисля, че това е важна тема, която трябва да гледаме и да мислим. Да помислим обаче преди това какво ние в Европа можем да предложим, преди да мислим колко сме конкурентоспособни с това, с което разполагаме. Ние трябва да продаваме Европейския съюз като туристическа дестинация. За момента не сме го продали толкова добре, колкото може. За мен планините и плажовете на Европа са много важни Майкъл спомена колоездачен туризъм, аз пък бих е, предложил да се предлага също и за посещението е, и промишленото наследство, миналото на индустрията в Европа. Там в индустриалните райони има и други забележителности, които може да представляват интерес. Т.е. Европа да бъде схващана не толкова като Европейски съюз, а също и когато идват туристи в Европа да разглеждат различ... разнообразната култура на, на Евро, е, Европейския съюз, различни места. Определено се надявам, че ще успеем предложението на господин да, Дазани. Да ми хареса. Също искам да добавя, че туризма в Европа не е само Алпите и с предиземноморските плажове. Госпожо министър, имате думата за отговор. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за всички въпроси, които ми зададохте. Някои от тях се отнасяха до сходни въпроси, така че поради ограниченото време, с което разполагаме, ще се опитам да отговоря кратко и ще обединявам някои въпроси. Много от повдигнатите въпроси се отнасяха до финансовите аспекти на нашата дейност в областта на туризма и визите. Бих искала да кажа, че за полското председателство тези два аспекта са от ключово значение. Полша има конкретен опит поради а, новия визов режим, който се отрази много чувствително върху развитието на туризма в нашата страна. Та, поради това ние знаем, че за да рекламираме добре Европа като туристическа дестинация, не бива да забравяме въпроса за визите. Ние ще продължаваме да работим като продължение на това, което е направено до тук. и ще се опитваме да улесняваме, например, издаване на общи визи от а, повече от една евро, държава от Европейския съюз за граждани на трети страни. Новия финансов план за 2014 до 2020 година за нас също е от много съществено значение финансирането на туризма е включено в сегашните финансови механизми, които се прилагат. Ако погледнем от сегашната финансова перспектива, нещата са може би малко по-трудни, отколкото би ни се искало, но пък са включени кохезионна политика, регионална политика, селски райони – на лице са възможности и в тях да се доразвива туризма. Ние ще направим така, че директивата, а, когато се прилага в периода 2014-2020 година, да има най-добър ефект. Мисля, че номера на директивата 314 е, е 314 и тя би помогнала в максимална степен на отделните държави членки. Ние имаме желание да се направи преглед на тази директива категорично. По същество знаем, че за момента леко изоставаме, но всичко се движи всъщност в правилната посока и ние ще работим по преразглеждане на тази директива. Например, това, което се случи с вулкана миналата година и вулканската пепел, доказа, че е необходим един документ за подобни случаи. По време на Европейския форум за туризъм, който и господин председателя споменава въпроса си и други въпроси се включи, там искаме да се занимаем с първия аспект от съобщението на Европейската комисия, а именно конкурентно способността. Всъщност до какво се свеждат нещата? Ние желаем да се водят разисквания относно новите технологии, най-вече информационните и комуникационни технологии в туризма – и как може да се даде достъп за малките и средни предприятия и примерно микропредприятията, които се споменаха днес. Както казахте и вие, господин председател, повишаването на конкурентоспособността е свързано и с предлагане на нови конкурентоспособни продукти това въжи и за индустриалното наследство в Европейския съюз и в Европа като континент. Последното допълнение на програмата ЕДЕН ще бъде на 27 септември. На тази дата международният туризъм ще е, отбележи е, кръглогодишнина на този проект и ще се помисли също как индустриалното наследство на Европа може да бъде включено като част от туристическите програми на държавите членки. Що се отнася до споразумения, които са договорени и подписани с трети страни, разбира се, че е, заслужава да се спомене туризма и да се включи в тях. В момента се договарят такива споразумения с Украина и Молдова. което също би се отразило сериозно върху туризма. А, към господин Крамер, колоезденето и опита на Польша в това отношение имам да кажа следното. Вече от две години това е наш приоритет. Ние осъзнахме, че става въпрос за един дългосрочен поред в рамките на сегашната финансова рамка. Има сериозна перспектива в изграждане на велосипедни алеи в пет района на източна Полша, за да се набави липсващата инфраструктура. и ние се опитваме да развиваме успешно европейския веломаршрут 13. Предстои да работим по една стратегия в този аспект. Също така имаме благоприятната възможност да осигурим финансиране за този веломаршрут от сегашния бюджет а, за качество, европейски обозначения за качество, това е нещо, което ние подкрепяме, но там няма да влагаме много усилия и няма да повтаряме неща или пък да проектираме множество такива обозначения. Добре е да се фокусираме върху един или два символа, които да се използват за обозначение на европейските забележителности, които обаче да са абсолютно ясни за туристи, които идват от други части на света в Европа за туризъм. Както каза и госпожа Сенда, хубаво е да се работи не по-отделно всяка държава членка, заедно повече от една. Имаме опит в някои отделни региони на Европа, които се рекламират по света, например в Япония, САЩ, Китай. С съвместни туристически продукти. Този начин на рекламиране е много успешен и трябва да продължи и по-конкретно, защото е включен и в 21 мерки за изпълнение на изготвени на базата на съобщение на Европейската комисия. Господин председател, надявам се, че успях да отговоря на всичко, което се повдигна като въпрос и коментар. Господин Крамер за вътрешните водни пътища от формална гледна точка мисля, че преговорите с Руската федерация са завършени. Така че е възможно плаването там по, на теория. Обаче издаването на визи може да създаде известни проблеми за този район. И, а пък ние имаме желание да направим нещата така, че да няма никакви а, спънки. Относно програмата Калипсо, Полша е част от нея, заедно с Португалия и Испания и заедно изпълняваме някои проекти. Това е една програма, която се бори срещу сезонността в туризма. Но по мое мнение, тя е насочена към съставане на един специфичен вид социален туризъм. различни туристически дейности за възрастни хора, за инвалиди, е, за хора с увреждания, за млади хора, за деца, изобщо за разнообразни групи от населението, които имат малко по-затруднен достъп до туристическите дейности. Благодаря много за всички зададени въпроси. Надявам се, че успях да им отговоря. Благодаря много, госпожо министър. Ние очакваме с нетърпение работата ни с вас в сектора на туризма. Желаем ви успех в, по време на полското председателство и с нетърпение очакваме да ви видим тук отново през следващите 6 месеца. Благодаря за изложението ви и за отговорите на въпросите. Okay, can I get through the formal... Има ли по точка разни някакви въпроси. Ако не, бих искал да ви напомня, че следващото ни заседание ще се състои в, на 30 август от 3 часа тук в Брюксел. Желая ви приятна вакансия. Пожелавам същото на преводачите, на сътрудниците. Надявам се да се видим отново с свежи сили в края на месец август. Закривам заседанието.